Okay, colleagues, um, we're going to go into session. Уважаеми колеги, преминаваме към втората ни сесия за днес. Благодаря на всички, които присъстваха и на закритото заседание. А сега искам да кажа добре дошли на доктор Карера и доктор Рагаци. Те ще ни представят проучването относно националните програми за масово наблюдение на личните данни в държавите членки на Европейския съюз и съответствието на тези програми на европейското законодателство. Заповядайте. Или ще започнем с Франческо Рагаци. Благодаря ви. Много благодаря на Генерална дирекция ИПОЛ и на главния секретарят за тази покана. Докладът всъщност е изработен от екип изследователи и е приключен през септември 2013 година. Той използва медийни източници, вторични източници, и събеседвания, проведени с експерти по сигурността в цяла Европа. Пет държави се включиха Обединеното кралство, Франция, Швеция, Германия, Холандия. Първо, нека обясня как работят програмите за разузнаване на държавите в Европейския съюз и кои са петте основни характеристики на този бум в проследяването. Освен това, ще се спра на правните съображения при действието на ниво Европейски съюз и политическите препоръки към Европейския парламент. Принципно, ние правим разграничение между два вида придобиване на лични данни. Единият е засичане на интернет комуникациите и данните на частни компании. От друга страна имаме мрежа на агенциите, например в Обединеното кралство има 200 подслушващи устройства, а френските служби също използват подобни устройства на подводните кабели в Джибути. Германската агенция също има проследяване на най-големия интернет хъб в Европа, а шведската агенция засича подводните кабели, които свързват Швеция с Балтийските републики и Русия. Освен това имаме програми, като програмата Призм на АНС. В този случай се събират лични данни за потребителя от петте компании, които редовно с търговски цели набират такива лични данни. Google, Facebook, Apple, Skype са такива компании – има и европейски служби, които също натрупват такива данни за своите граждани. Принципно ще кажа, че не всички агенции са еднакви. Има огромни разлики от гледна точка на техния бюджет. Ако сравним с това, с което разполагат други агенции, агенциите на САЩ. Виждате колко голямо е предимството на Американската агенция в сравнение с останалите над 7 милиарда евро годишно. След на второ място идва Британската агенция. Нейният бюджет е горе-долу два пъти по-голям от този на агенциите в други големи европейски държави можете да видите и броя на служителите, който не е официално обявен, но имаме около 37 000 за АНС в САЩ, 5600 и повече за британската служба. Но нека се спра на пет основни характеристики на огромното проследяване – което забелязваме в последно време. Първо, трябва да се каже, че това е безпредседентна тенденция. С други думи, не можем да кажем винаги е било така. Напротив, за първи път се събира такова огромно количество данни и такива разнообразни по характер данни. Тук правим и разграничението между данни и метаданни. Така че имайте предвид, че само британските служби събират такъв огромен брой данни, който може да се сравни с данните на 2,1 милиарда интернет потребители, които са непрекъснато активни. Около 10 гигабайта дневно, освен това, можем да кажем, че заключението е ясно, проследяват се много по-голям брой лица. На второ място, нещо, за което знаем малко от техническа и правна гледна точка. Как точно се използват тези данни, как се събират, преработват и разпределят? И ето тук е разликата между легитимното и нелегитимно проследяване. За това възникват и въпроси, но границата между тях е неясна. От една страна може да имаме целево наблюдение, което е важно за борбата с тероризма и борбата с престъпността най-общо. От друга страна обаче имаме и събирането на данни, което поставя въпроси от гледна точка на зачитането на правата на човека. Има подоз... подозрителни думи, фрази, които се използват като ключови думи при това проследяване. Как се решава обаче, кои да са ключовите думи? Имаше един проект, наречен Total Information Awareness, отхвърлен от Американския конгрес. На трето място се поставя следния въпрос – Проблемът не може да се разглежда само като проблем на отношенията между САЩ и ЕС, защото много от тези програми са плод на сътрудничеството между европейските и американските служби. В доклада си говорим за тази гилдия на професионалистите, тъй да се каже, които използват мрежи като пет очи, Alliance Based и така нататък. Мисля, че има ясна връзка между британската и американската агенция. И в това отношение медиите са много информативни. Но основният въпрос следователно не засяга само отношенията между САЩ и ЕС не става дума само и за държавния суверенитет. По-скоро въпросът е как можем да упражняваме някакъв контрол върху това наблюдение, което е, става транснационално понякога. Има програми като призма, които са важни не само за агенциите за сигурност на съответната държава, те използват и съответните търговски компании чрез доброволни или насилствени партньорства. Имаме освен това и едно хибридно проследяване. Търговските интереси се преплитат с останалите. Нещо, което е важно – не само за начина по който гражданите използват Gmail, Skype, но също така има и въпроси за защита на данните и личните свободи. Това са вече въпросите, които попадат в полето на работа на Европейския парламент. На пето място мисля, че има подкопаване на основните демократични принципи и принципите на свободния пазар. Знаем, че се събира огромна информация, но не знаем много как се преработва тя, защо и с кого се споделя. Нямаме и никакви гаранции, че не се извършва дейта майнинг в широк мащаб. Необходимо е наистина да се събират данни за борбата с тероризма, но това не значи, че трябва да се събират 99% данни, за да се борим с оставащия 1%. Дори и директора на АНС призна пред Американския сенат, че те са предотвратили само един или два заговора в резултат на тези масови проследявания. За това и вече ни се обяснява, че става дума не само за борбата с тероризма, има и дипломатическо, и економическо проследяване. И за това и възникват много важни въпроси. Тези програми, освен това, подкопават основния принцип на доверието, нещо важно за демокрацията и за нашите партньори. Доверието в институциите е много важно за демократичния живот. Не може всеки да се смята подозрителен. Има и още нещо. Ние трябва да сме убедени, че всеки участник в стопанския живот има достъп до една и съща информация, за да има равни условия. И именно за това тези програми за проследяване са толкова вредни. Освен това, ще ви напомня работата на Църковната комисия в САЩ, която обърна внимание на този вид криза. Нещо, което е важно, за да не се превръщаме в полицейска държава. И тук е важен баланса между защита на данните и националната сигурност, което е технически въпрос. Той трябва да се реши от експертите, но изобщо възниква и по-големия въпрос за естеството на нашите демократични режими. Сега ще дам думата на Серджио за правните аспекти. To, to... Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да ви представя заключенията от нашето проучване. И така, какви са правните особености на действието? Всички знаем, че в момента се дават обосновки от страна на някои правителства на държавите членки, от страна на правоприлагащи органи. Казва се, става въпрос за национална сигурност. Това дали е така обаче? Проучването се занимава точно с тази дилема. Можем ли да видим една по-засилена роля на Европейския съюз тук и наистина ли националната сигурност трябва да остане прерогатив само на държавните правителства? Тук има три особености от юридическа гледна точка. Първата е да се преосмисли понятието национална сигурност от гледна точка на върховенството на закона и демокрацията. Връщам се към онова, което каза колегата. Става въпрос за върховенството на закона. Така че това може да бъде отправна точка, когато тълкуваме понятието национална сигурност. Едно от основните послания на проучването е, че програмите за наблюдение на държавите членки са несъвместими с принципите на демокрацията и върховенството на закона, както и с основните ценности на Съюза, залегнали в член 2. Националната сигурност не може да се тълкува само от гледна точка на разузнаването. Разузнавателните агенции нямат 100% права тук. Знаете, че имаме държавни конституции, които определят либералната демокрация като строй в Европейския съюз. Там се говори за разделяне на властите, механизми за отчет и контрол, говори се за демократична отчетност, споменава се в частност и какво трябва да правят разузнавателните агенции. Освен това, много е важен елемента за предотвратяването на произвола и на злоупотребите. Ако погледнем европейската правна система, ще видим, че има определение на това какво е легитимно и какво е нелегитимно действие на изпълнителната власт и на разузнавателните органи. Тук ЕКПЧ работи усилено и дава информация за това какви са съответните стандарти. Има юриспруденция в тази област, има определене на критериите за това, кое е приемливо и кое не е приемливо. Кое отговаря на закона, кое трябва да бъде зачитано в едно демократично общество. стандарти, които трябва да се прилагат в всяка една изпълнителна власт в Европейския съюз. И Страсбургския съд е пределно ясен. И по отношение на член 8 от Конвенцията за основните права, и по отношение на член 5, наречен свобода и сигурност, не трябва да забравяме връзката с разузнавателните дейности. Член 51 от Хартата на основните права споменава, че тя трябва да бъде вземана предвид, но тук тя се прилага само ако се засяга европейското право. И тук трябва да сме много внимателни. Има решение на съда в Люксембург, който казва, че хартата се прилага само, що се отнася до европейското право. Но Европейската харта и Конвенцията за човешките права са част от националните традиции. Съдите на национално ниво в държавите членки вече използват хартата на основните права за случаи, които попадат извън обхвата на европейското право, за да тълкуват дейности на правителствата. Вивиан Рединг произнесе в парламента една реч преди известно време и в тази връзка беше зададен въпрос от някои депутати относно компетенциите на Съюза. И мисля, че комисаря отговори изключително уместно. Тя каза, да, разузнаването е, принципно е изключителна компетенция на държавите членки, но имаме и хартата. И трябва да решим дали ще я прилагаме или няма да я прилагам. Освен това, за чия сигурност говорим? Моя колега спомена доверието. Не само доверието е заложено на карта. Тъй като лоялното сътрудничество е един от основните принципи в договорите – Има обаче целенасочено заобикаляне на канали на сътрудничество. От 2003 година има споразумение за сътрудничество в тази област. Знаем обаче, че има порочни практики, които подкопават правните задължения. Европейския парламент и Европейския съюз имат а, компетенции по отношение на личната свобода, неприкосновеност на личния живот и защита на данните. И когато има подкопаване на основните демократични принципи, естествено се засяга и се компрометира цялата външна политика на Съюза, както и вътрешната сигурност на Съюза като цяло. Обхвата и произволния характер на безразборното наблюдение подкопава сигурността и ценностите на Съюза, тъй като тези ценности не са само празни думи, те са правни принципи и трябва да бъдат зачитани. По силата на европейската правна система лицето, съответното лице, индивида притежава своите данни. И това наблюдение представлява кражба на тези данни. Това е един от е, основните ни принципи. Това, че личността притежава своите данни. Държавите членки обаче заобикалят този принцип и то най-безсрамно. Ако погледнете проучването, което сме направили, в някои държави членки има разлика между външно и вътрешно прихващане на комуникации. Масовото наблюдение обаче размива тези граници. Вече не се прави такава разлика между външно и вътрешно прихващане на комуникация. В САЩ и в Великобритания, например, при така наречената външна дейност са наблюдавани местни граждани във вътрешен план. Така че как да гарантираме че системата на гаранции, която съществува за цялото разузнаване като, като практика, ще бъде спазена. Да не говорим за принципите за забрана на дискриминацията, които се прилагат към всеки европейски гражданин. По отношение на контрола, много накратко. Контрола вече съществува като принцип в държавите членки, но той е изправен пред много трудности и пречки и не се дава възможност за ясен контрол върху това, кое се случва. Тук се засягат въпросите за независимостта, за човешките ресурси и те са много важни. Тези въпроси и трябва да бъдат разглеждани. Сега, агенциите на Европейския съюз в областта на вътрешните работи. Ние имаме орган на европейско ниво, което се занимава с разузнаването, Инцен. Само, че тук няма правно основание. Ако правното основание е централно по своя характер, можем да разгледаме какво е правното основание за Инцен тогава. Защо се шокираме, когато предлагаме повече е, правомощия за Европейския съюз? не разбирам. По отношение на Европол, трябва да кажа, че е изключително важно да се гарантира, че информацията, която обработва Европол, идва от достоверни източници и е стабилна по своя характер, отговаря на всички стандарти. Каква информация обаче обработва Европол? Откъде идва тя? Тук има дефицит на информация, с който трябва да се спрем. Освен това, какво представлява разузнаването и какво представлява полицията? Ако разгледаме нещата от гледна точка на професионалистите в тези области, общо взето не са ясни нещата в държавите членки. Местата, пресечните точки не са съвсем ясни между двете препоръките. Много е важно, според мен, да се установят червени линии за това какво трябва да прави Европейския съюз. Първата препоръка е да има професионален кодекс и да има насоки за транснационално управление на данните. Трябва да има една професионална харта. Не можем да продължаваме да твърдим, че Европейския съюз няма компетенции тук и не трябва да правим нищо. Това е абсолютно неприемливо. Трябва да има кодекс, който да определя какви са стандартите в европейската правна система, като тук се включва стандарти не само на Европейския съд по е, човешки права, но и информация за това, кое е легитимно и кое не е легитимно. На второ място, така наречения европейски облак на личните данни и личната неприкосновеност. Тук трябва да се развият компетенции по отношение на данните в облак, в интернет. В момента няма такива компетенции. Трябва да поздравим, между другото, Европейския парламент за проекто регламента за защита на данните. Би следвало да се радваме на този успех, защото това е успех. Много е важно Европейския парламент да вземе предвид разпоредби като член 43 и 79, като червени линии. Тук не могат да се водат преговори, когато става дума за разговори с съвета. Освен това, структура в областта на европейските политики, инфраструктура. Смятаме, че трябва да се създаде система на жълти и червени картони, когато се нарушават някакви установени стандарти, трябва да има предупреждение чрез жълт картон. И ако тази практика продължава, трябва да се покаже червен картон на една такава практика. Освен това, може да се създаде комисия в Европейския парламент. Тя може да бъде председателствана от координатора в областта на борбата с тероризма тази комисия може да се занимава с защитата на данните и да работи и с САЩ, като се създаде нещо като проекто закон за личната неприкосновеност и за личните данни, което да засяга абсолютно всички субекти. Освен това, по отношение на агенциите в областта на вътрешните работи, трябва да определим къде са пресечните им точки и да има по-добър контрол. Освен това, трябва да се подобри архитектурата на обмен на информация, защото моралната отговорност се появява и подкопава точно в пресечните точки между тези агенции. На следващо място, защита на ниво Европейски съюз за тези, които разкриват информация. Трябва да се дадат гаранции за предоставяне на обежище, за даване на имунитет. Приветстваме в тази връзка резолюцията на Европейския парламент от октомври, която призвава комисията да замрази споразумението TFTP с САЩ. Ние смятаме, че Европейския парламент трябва да използва всички свои правомощия. И трябва да се преосмислят съществуващите споразумения, основаващи се и на доверие е, с е, САЩ. Е, личната неприкосновеност трябва да стане основен приоритет. И в заключение трябва да кажа, че това е проучване, което е предварително по своя характер. Ние искаме да се събере повече научна информация, трябва да знаем малко повече. Естествено, винаги можем да отбелязваме източниците, които ни дават информация, но има нужда от повече дейност. И трябва да знаем какво точно представляват проверките, които правят държавите членки. И ето защо тук може да се включат и социологически проучвания. Благодаря. Благодаря, Серхио. Да, това е едно поруч, поручване предварително по своя характер. Нямаме много време за работа, това обаче е второто голямо поручване, което се появява в рамките на много кратки срокове. Колеги, ако го прочетете, ще видите какви са препоръките там. Те са изключително ясни по своя характер. Това са препоръки не от политици, а от учени и те са много добри, много важни за нас. Благодаря ви за изготвянето на такива доклади в толкова кратки срокове. Препоръките са изключително съществени по своя характер. Знам, че едва ли колегите са имали време да прочетат това проучване. Сега ще дам думата за въпроси и коментари. Имаме време до 12.15, така че достатъчно много време имаме. Ще започнем както е обичайно. Започваме с докладчиците в сянка. Имаме само един. Тук Ян е първи. Заповядайте. Благодаря, Клод. Благодаря и на нашите гости за това, че проведоха проучването, събраха информация и направиха проучването достъпно за нас толкова бързо, защото тук в Европейски парламент именно сега трябва да се говори по тази тема и да се види какво можем да правим ние тук с нашите служби в Европейския съюз, които във връзка с дебатите от последната седмица получиха много критики. вие споменахте препоръките към Европейския парламент и това, което ние можем да направим сега, по-настоящем. благодаря за това. Да, действително трябва да разгледаме препоръките внимателно, трябва да обсъдим нещата, да видим как е, да започнем да работим по вашите препоръки, защото не бива те да оставят някъде да събират прах. Но това, е, което се случва в момента, е, а именно продължаващото нарушаване на правата на огромен брой граждани, поне предполагаемото продължаващо нарушаване на техните права, изисква бърза реакция. Какви са възможностите ни тук, в Европейския парламент и изобщо на законодателната власт да спре подобни нарушения? В вашето проучване вие очертавате какво може да бъде направено във връзка с компетенциите на ниво Европейски съюз в областта на работата на полицията и на правилата на сътрудни... за сътрудничество между разузнавателните служби, а, както и директивата за защита на данните. Има ли нещо, което ние можем да променим а, с оглед на последните разкрития? И още нещо. А, по отношение на междуинституционалните отношения, как вие виждате нашата роля – а, в крайна сметка тук има а, правомощия основно на държавите членки, неща по които ние нямаме правомощия. Тук беше и а, директора на Центъра за разузнаване, Инцент. Възможно ли е Инцент да работи по такъв начин, че да се намали изключително изключителността на правомощията на държавите членки по отношение на националната сигурност. Имам и много други въпроси, но все пак ще спра до тук, защото е, надявам, че това ще ви даде време да отговорите на въпросите зададени и до тук. Председателят, благодаря, Ян. А, нека да направим така. Да съберем още малко въпроси. но да работим на принцип един въпрос, един отговор. И така, а кой от вас иска да отговори? Благодаря много. Да, аз като независим изследовател много се радвам на своята свобода. Благодаря ви много за въпроса. Мисля, че това проучване е, предоставя препоръки за действие на много нива. Защото едно просто решение просто няма. Има различни подходи, различни гледни точки. Все пак, е, най-важното тук е, е доверието и сътрудничеството в контекста на доверие. Проблемът е, че вече не можем да вярваме на онези принципи и защитни клаузи, защото става ясно, че много от тях не се зачитат. Що се отнася до обработката на информация, има множество споразумения, говорим и за обмена за данните на пътниците, и за TFTP, и за така наречените интелигентни граници, където ще се използва профилиране ще се използва параметрика. Има също така и въпроси, свързани с агенциите на Европейския съюз и работата по-конкретно на Европол, така че има множество препоръки. И тук в нашето проучване посочваме евентуални възможности да се преосмисли въпроса за доверието и може би е, да започваме от принципа на първоначално недоверие а не на първоначално доверие. Стандартите са много важни тук. Има няколко критерия. Първо яснота и ем, приложимост е, във вътрешен план. Трябва ясно да се очертае естеството на нарушенията, защото, както Франческо каза, не е съвсем ясно докъде стигат тези нарушения. След това необходимо е да има и надзор, необходимо е да има и ефективни мерки и трябва да се оценява и качеството на националното право. Нещо, което подчертавано нееднократно и от Страсбургския съд. Мисля, че в това проучване много ясно се казва и, че Европейския надзор съществува. Европейския съд по правата на човек нееднократно се е произнасял по а, спорове свързани с, а, с по спорове между Канада и Великобритания, Съединените щати и Великобритания и така нататък. Вижда се, че има произвол и за това е необходимо да има възможност за контрол от страна на съдебната система. И накрая, що се отнася до а, наблюдението на гражданите. Тук не става дума за личен живот, а, а, който да се преду... противопоставя на сигурността. А, съдът в своята юриспруденция нееднократно заявява, че подобна намеса в личния живот е допу... Е, може да бъде а, толерирана само единствено, когато е крайно необходима за гарантирането на сигурността. А, това така е ли е в момента? Могат да се приемат мерки на европейско равнище, които да се разпространяват и на национално равнище. Що се отнася до контрола върху националните разузнавателни органи, националните парламенти могат да се ангажират с тази задача чрез е, е, съвместна координирана работа. Ето, например, имаше декларации от Брюксел. Е, къде са резултатите от тази декларация? Настоява се да се използват по-ефективно познанията, експертизата на хората от националните парламенти, които са специализирани в тази област, за да се намерят най-добрите практики и да се намери по-добър начин за парламентарен контрол. И а, тези а, предложения трябва да се е разпространят до всички, евентуално да се приложат. Що се отнася до идеята на Вивиан Рединг да има европейска агенция, подобна на Националната агенция за сигурност на Съединените щати, е, е неосъществим, според нас. Но, а, същевременно не е, е допустимо да се твърди, че събирането на разузнавателна информация на европейско равнище е ненужно, само защото това е правомощие на държавите членки, тъй като това е очевидно необходимо на европейско равнище. Може би и други колеги ще да зададат подобни въпроси. Кармен, заповядай. Благодаря, господин председател. Мисля, че съвсем открито и честно представихте нещата в своите презентации. Благодаря ви много за това. Въпросът е защо Вивиан Рединг не осъжда споразуменията за правна помощ, които реално не работят. Искахме е, това споразумение във връзка с е, TFTP да се Престанови временно, тъй като не функционираше. А, за някои неща са необходими промени в договора. Може би отхвърлянето на това конкретно споразумение може да е първата крачка, за да се покажат разликите, които съществуват, различните гледни точки за това как точно трябва да се организира разделението на властите и как си взаимодействат парламентите. Вие повдигнахте тема, която е много важна, именно темата за собствеността на информацията. За мен информацията принадлежи на конкретното лице. Чувала съм теории за това, че ако някой е дал свои лични данни, те вече принадлежат на е, организацията, на която те са дадени, но за мен това не е така. Е, едно от важните неща, които споменавате в доклада е, че има неяснота по отношение на това как е, държавните органи си взаимодействат с частни фирми. И съдебният контрол е много важен в този план. Ние е, наскоро Приехме директива за защита на данните, обаче, която дава твърде много възможности за маневриране от страна на държавите членки и в която не се изисква съдебен контрол. Едно е някой да е заподозрян в престъпление, съвсем друго е системно да се събират неговите данни и лична информация и едва по-късно да се реши за какво да се използват данните, данни, които могат да се използват, включително и за индустриален шпионаж. И така, предполагаме, че конституциите се спазват, но това реално не става. В моята страна са необходими конкретни за, документи, разрешителни за подслушване на, на дадени телефонни линии. Но информацията, с която разполагаме, показва, че на практика много подобни разпоредби в европейските конституции просто не се спазват. И така, трябва съвсем ясно да се разграничи онова, което се използва от държавните органи и данните, които се използват от фирмите. Защото, както виждаме тук, Националната агенция за сигурност на Съединените щати успя да добие достъп до ам, корпоративните данни, за да ги ползва по свое осмотрение. Нещо, което просто ни поставя в една пост-Сноуденова ера. Благодаря. Искате ли да коментирате? Uh, Ви благодаря. Един от елементите, подчертан в проучването, при контрола върху разузнавателните служби е, че принципно дейността на тези служби е <laughs> извън закона. Но ние всъщност спорваме този аргумент, защото от изследването ни става ясно, че рамката за зачитане на правата на човека в Европа не признава такъв аргумент – и при това масово проследяване виждаме, че се стига до профилиране, до наблюдение на начина на живот на хората. Това са много щекотливи въпроси, свързани с това доколко се опазват личните данни. И този проблем трябва да намери решението си. В САЩ се говори за забрана на някои видове набиране на данни, като се смята, че намесата събирането на данни трябва да бъде оправдана единствено когато се води разследване. И може би това е съществен принцип. Собствеността на данните е друга тема. Знам, че Европейския парламент има категорична позиция по този въпрос – би трябвало да имаме сходна рамка и при правоприлагащата дейност. Благодаря ви. Ако бъдем достатъчно кратки, ще имаме време и за още въпроси. Госпожа Морвай. Благодаря ви. Този път ще говоря унгарски. Моля ви да си сложите слушалките. 89-та година, когато при нас се извършваше политическия преход, имахме най-различни посетители. И един от тях каза, вижте, при този вид области всичко е малко театрално. Знаем какво става зад сцената, но не знаем какво става е, зад колисите. И при демокрацията е така до някъде. Имахме желязната завеса, след това вярвахме, че при демокрацията е, се налага върховенство на закона, но се оказва, че всичко това е било само за пред хората и тук, и в САЩ. Ето, от комисия с 120 члена сутринта присъстваха само 7. Ами това подронва самото разбиране за демокрация – Може би трябва да погледнем присъствения списък. Къде е господин Тавареш? Защо имаше само 8 човека в 9 и 10? Нима господин Тавариш не се е интересува от демокрацията? Или го интересува единствено как работи демокрацията в Унгария, колкото и да е странно това? Много от вашите препоръки би трябвало да се обвържат с необходимостта да помислим за ценностите, за идеологиите в Европейския съюз. По какъв начин той се различава от е, това, което ние познавахме като комунизъм, работата на Штази, например. И пак ще повторя тази сутрин, в залата присъстваха само 8 от евродепутатите. Може би, когато гледаме записаното заседание, нещата ще изглеждат различно на екрана, но това беше факт. И ето сега се оказва, че сме в една интересна ситуация, защото при предишната система в нашата страна всички бяха прослушвани, следени и това беше част от системата. Все още се опитваме по някакъв начин да проумеем собственото си минало, да стигнем до истината, да разберем кои са били виновните в това комунистическо минало. И също времено идваме тук и какво ни се казва? А, ама то е естествено да се следим, да се подслушваме. В това няма нищо необичайно. Нима е естествено, че моите колеги не си правят труда дори да дойдат на такова заседание, че никак не ги очудва факта, че се провежда заседание при закрити врати, но ето и два лектора и, и намира за съвсем нормално да види само 7 човека в залата. Не трябва ли също така да си зададем въпроса защо Сноуден не беше прият в нито една от държавите членки? Може би Унгария трябва да го приеме тъй като всъщност именно Сноудън ни показа, че става дума само за едно политическо шоу и нищо друго. Ние в академичните среди си задаваме въпроса какво означава демокрацията? Трябва ли да преосмислим концепцията си за демокрация? Благодаря. Процедурна бележка от господин Албрехт. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда откровен. Струва ми се, че е абсолютно недопустимо да говорим за колеги, които в момента не присъстват в залата. Не казвам, че въпросите, които се поставят, не са важни но не бива да се подаваме на популистски настроения и да опрекваме отделни членове на Европейския парламент. Тук говорим за основните човешки права в повечето държави членки и възможните нарушения не само в една държава членка, но в много от тях. Струва ми се, че тук е важен по-общия въпрос. Да, благодаря. Аз ще се съобразя с вашата бележка по процедурата. Съгласен съм, че не е справедливо да обсъждаме конкретни наши колеги, които не са в залата. Чухме вашето изказване, чухме възражението, а конкретният колега така или иначе не присъства. Не ми се иска да се впускаме в дълга дискусия по този въпрос, тъй като, както казах, въпросният колега в момента не е в залата. Следващия въпрос от Йозеф, след което ще чуем и отговора. Благодаря ви. Мисля, че е добре, че обръщаме по-голямо внимание на тези теми. Бих искал да благодаря на ораторите, тъй като те представиха изследване с високо качество. Освен това, знаем, че нямаха много време за работа. А има какво да се помисли по поставените въпроси. Струва ми се, че сега сме стигнали до исторически кръстопът, е, защото е важен не само скандала. Тук опираме до основни въпроси, като тези за свободата на гражданите и свободата на потребителите. Това е епохална промяна. И за това и парламента трябва много активно да обсъжда въпросите. Освен това, виждаме, че публичната и частната сфера вече започва да навлизат една в друга. Публичните власти използват частни компании за своите цели. И не е ясно дали тези частни компании са имали избор или са били принудени да сътрудничат има още едно много проблематично измерение. Не се знае дали това сътрудничество, принудително или доброволно, е срещу възнаграждение. В света на цифровите комуникации е много трудно да стигнеш до корена на проблема и не е ясно какъв вид данни се предоставят от големите корпорации, съответно на службите. Обработката на данни, събирането на данни от службите се извършва по най-различни начини и аз исках да получа повече информация. Защото ме интересува дали и частните компании, които сътрудничат, извършват такава обработка на данни, например, за да извършват целенасочена реклама и да насочват конкретната реклама към конкретния потребител. Или става дума за асиметрично прехвърляне и обработка на данни – процес, който ми се струва, че вече не съществува. Но така или иначе, аз съм засегнат и като гражданин, и като потребител. Нарушават се моите права и като економически участник. Нарушават се и правилата на свободна конкуренция. Знам, че задавам философски въпроси, но самата област е много важна. Освен това, както и вие посочихте, е важна вътрешната сигурност на Европейския съюз като цяло. Това е основната тема. Ние създадохме несигурност и неяснота. И има ли несигурност, се получава точно обратното на желания ефект – но ако може да ми отговорите за сътрудничеството на компаниите, благодаря ви. Може би сега ще се обърна към господин Алстрюм, който беше следващия. Не знам дали сега иска да зададе въпроса си, тъй като му се налагаше да тръгне, но нека се обърна към нашия гост за отговора, свързан с компаниите, както и Джозеф посочи. Наистина проучването е много полезно. То е само първото в това отношение. Нямаше и много време за неговото изработване, но искам да ви задам много важния въпрос за Safe Hub, нещо, което разгледахме и на изслушване Освен това и при програмата Призъм знаем, че се включиха много компании, като Фейсбук и други. Какво мислите вие за реформата на Safe Harbor 2 или бихте ли засегнали този въпрос? Поне накратко, не е необходимо да навлизате в подробности. И пак във връзка с казаното от Йозеф, как се отразява на търговската среда това поведение на доставчиците? Ние разговаряхме и с отделните доставчици, и като че ли имаме нарушено доверие не само между ЕС и САЩ, но и в търговския сектор. Вие правите своите препоръки, но трябва да стигнете и до голямата тема за търговските отношения. И съответно свободата. Хубаво е да чуем вашето мнение, след което ще чуем господин Ранстром. Yes, thank you very much. Um... Благодаря ви. Много важни въпроси. И аз с удоволствие ще се опитам да отговоря. Ще ви кажа с какви познания разполагаме в момента и какво трябва да натрупаме като познание. Нещо, което трябва да узнаем и това се обсъжда в бизнес кръговете, а именно, че данните са новото злато. Това ще бъде петрола на следващия век. Един от основните принципи, които съществуват е следния. Компаниите, които използват данни като основен елемент от бизнес модела си, като Google, Facebook, но и много други, които не са толкова видими, но обработват данни и то масово например, застрахователно банкиране и така нататък. Всичко това са бизнес модели, които се основават на доверието. Доверието, което потребителите имат в съответния доставчик на услуги, че той ще запази и съхрани техните данни. Какво се случва сега? Подкопава се доверието на потребителя по отношение на това как неговите данни се обработват от тези компании. Поради връзки, които биха могли да съществуват с агенции като НСА, но не само. Британската агенция GCHQ, както и други разузнавателни агенции в Европа. Така че, да, Подчертаваме в проучването, че индивидуалната свобода е заложена на карта, същото въжи и за правата на потребителите. Ако погледнете въпроса от гледна точка на компаниите, тяхната жизнеспособност е заложена на карта. Това може би не е най-важното в днешния разговор, но трябва да се спомене, че неудавнашните изявления на изпълнителния директор на Google – са показателни сами по себе си. НСА не само е принуждавала Google да предоставя данни при поискване, но принудително е прихващала данни между центрове за обработка на данни на Google. Данни, които не са били закодирани, са считани или били считани за безопасни. И това се е случвало не само в САЩ, но и в Европа. Така че на този етап ние говорим за прехвърляния на данни между различни центрове за данни на Google в рамките на Европейския съюз, които са били прихванати от НСА. И реакцията на изпълнителния директор на компанията беше показателна. Той беше изпълнен с ярост, защото тук са заложени на карта економически интереси. Ако трябва да се върна на връзката между компаниите и разузнавателните служби, вие повдигнахте много важни въпроси. За съжаление, нямаме кой знае колко отговори. В момента имаме нужда от повече проучвания по темата. Онова, което знаем е, че програмата Призъм, например, на НСА, нека обаче да напомня на колегите, че програмата Призъм събира данни, които се дават и на Британската агенция в контекста на споразумението между САЩ и Великобритания и така нареченото споразумение Пет очи. Тези данни се дават на Канада, Австралия и Нова Зеландия, освен това. Така че тези е, данни засягат е, Европейския съюз и едно проучване показа, че данните, които се дават на британската агенция, могат да се дават и на други разузнавателни служби в Европейския съюз. Тези данни биха могли да бъдат и са до известна степен данни на граждани от Европейския съюз. Така че типа наблюдение, което не би следвало да се осъществява от агенциите от Европейския съюз, всъщност се осъществява. По въпроса за това дали компаниите сътрудничат доброволно или са принуждавани, разполагаме с информация за това, че са били задължавани по правен път. Не знаем колко от компаниите са участвали активно, но много компании са решили да се противопоставят на такъв натиск. Дори и това да е малко преувеличено като, като термин. Компании като uh, LavaBit и Silent Circle отказват да сътрудничат. Някои от тях може да са изправени пред съдебни искове в САЩ, същото въжи и за конкретни личности, така че цената, която всички тези юридически лица или физически лица ще платят, няма да е малка. Тук ще спра и ще дам думата на Серхио. Председателя, господин Енгстрам чака търпеливо от дълго време. Може ли да му дам думата и след това ще чуем и колегата? Всъщност на двамата ще я дам. Господин Енгстрам. Доктор Рагаци. Много интересно онова, което чуваме. Полезността от това масово наблюдение – НСА казва, че в началото имало 54 случая, след това има намаляване до един или два терористични акта, които са осуетени. Всъщност да се подготвя терористично нападение е нещо много сериозно. Толкова сериозно, колкото самото осъществяване на терористичния акт. Споменаха се и незаконните задържания и прехвърляния на затворници. Ако се намери обаче доказателство за реален терористичен заговор, очаквам да има и е, осъдени. В тези един-два случая, за които говорите, има ли осъдени в САЩ? В е, Швеция има същите твърдения, че шведската разузнавателна агенция предотвратила много заговори, но не дава конкретна информация за това и не се дават е, данни за шведски съдебни дела. Знаете ли в Швеция да е имало съдебни дела, които са възникнали поради масово наблюдение? И двамата имате думата, господин Рагаци. Благодаря за въпроса. Не смятам, че НСА е давала информация за това, кои случаи са довели до конкретни действия, може и да бъркам. Аз не знам да има съдебни дела в Швеция. Такива, за каквито вие говорите, но може и да има. Вярно е, че ако направим по-задълбочено проучване, точно такава информация ще потърсим. Господин е, Серхио Карера. Съвсем накратко е, към онова, което повдигнахте съвсем наскоро. Е, споразумението Safe Harbor. Този случай показва как подобни споразумения се нарушават и то в голяма степен. Ето защо ние трябва да се обърнем към американските партньори по отношение на компютърните услуги в Apple, между другото, в облак, извинете. Между другото, генерална дирекция Apple изготви едно проучване в тази област. Много е важно да има правна рамка. Председателя. Господин Карона, ще ви дам думата. А иначе, вие бихте ли казали дали има телеком компании в Европа, някои големи фирми, които да са замесени. Ние поканихме ББТ, поканихме компании от Франция, но те не откликнаха. Не знам дали вие сте проучвали темата за тези големи телекомуникационни компании във вашето проучване. Господин Карона, искате ли да зададете въпрос? Да, благодаря за думата. Всъщност нямам кой знае колко въпроси. Искам да ви поздравя за изготвеното проучване. То е изключително интересно един въпрос, макар че съм сигурен, че отговора се крие в вашия доклад. Преди известно време бившия канцлер на Германия, господин Шрьодер, каза по тази тема, че никога не е хранил иллюзии, че не е подслушван. Тоест за него това е било даденост. И той е знае, че няма как да се предотврати подслушването на телефонните разговори, както и вие сам казахте. Затова въпросът ми е следния. Какво предложение бихте направили на Европейския парламент за това как да изгради стратегия или пък да създаде законодателство, което да е превентивно? тъй като се вижда, че разбираме, че няма как да избегнем масовото наблюдение, какви закони могат да се използват, за да се попречи на агенциите да използват тази информация, независимо дали тя е с търговски характер или не. Още нещо. Напълно съм съгласен, че би следвало да променим възприятието си за доверие. И възоснова на вашия опит от последните години и с оглед на факта, че до сега вярвахме, че борбата срещу тероризма е основен приоритет, вие какво смятате Вашето проучване показва ли, че сме имали твърде голямо доверие на онова, което са правили правителствата и разузнавателните агенции? Господин Рагаци. Първо ще отговоря на този въпрос и след това ще се върна към телеком операторите. Благодаря за този въпрос. Той е изключително важен. Всъщност, самите граждани се питат как да си защитя личните данни. Има няколко технически начина това да се направи на индивидуално ниво. Видя се, например, че мрежата Тор е добър начин да се защитят данните от шпионаж. Това е един от способите една от технологиите, които съществуват и които не са били обект на систематично пробиване от страна на НСА. Освен това има различни видове софтуер за енкриптиране, за кодиране на данните от източника. Там също не е имало възможност за пробив от страна на НСА, макар че те изразходваха много средства, за да включат вратички в частните системи на закодиране. Наскоро прочетох блога на един работещ в Google, който написа, че е работил 2 или 3 години върху метод на закодиране, за да защити личната свобода и личните данни на тези, които използват Gmail услугата. Тук обаче не а проби. Има различни решения, софтуер, които могат да ви помогнат да защитите своята лична свобода. Казахме вече за препоръката да се създаде облак на лична свобода, така наречения Privacy Cloud. Той може и да не гарантира напълно личната свобода и неприкосновеност, но ще бъде стъпка в правилната посока. И тук ще се включат и евентуални техники, като така наречения Source Package Routing. С други думи, това ще означава, че данните, които изпращате към някой в Европейския съюз, няма да минава тези, тези данни няма да минават през САЩ. И един много бърз отговор от гледна точка на технологията, пък колегата ще вземе отношение по правната страна на въпроса. Уилям Бини, един човек, който разобличи НСА, обясни, че през 2000-та година е имало технология, създадена от него и от негови колеги, тази технология е давала възможност да се проследява по този начин, по който това се прави сега. Тоест да се следи онова, което правят хората онлайн, без да се съхраняват масово данни. Тоест без да има масово наблюдение. С други думи, това е било нещо като програма за сигурност, която е включвала сама по себе си форми на защита на личната неприкосновеност. В НСА тази програма е била отхвърлена и този човек твърди, че това е станало по економически причини. С други думи, ако има огромна програма, която съхранява милионни данни, това би струвало много пари. Не казвам, че не трябва да вярваме на разузнаването, когато то казва, че един от приоритетите е борбата с тероризма. Тук обаче се засяга въпроса за съразмерността, за данните, които се съхраняват, за да се следи онова, което се случва. Защото има технологии, които удовлетворяват същата цел, без да се събира излишно информация от гражданите. Последен въпрос от Биргит Сипел. И след това допълнителен. Биргит Сипел. Благодаря. Бих искала да се върнем към темата за събирането на данни. Искам да разбера дали от 11 септември 2001 година насам са се увеличили е, данните, които се събират. Смятате ли, че има връзка между е, едно такова увеличение и атаките? И наистина ли се увеличават данните? А, разбрахме, че бюджета на американската НСА се увеличил значително в последно време. Повлияло ли е това на сигурността? Увеличила ли се сигурността на гражданите? Оценя високо вашата работа. Що се отнася до компетенциите на Европа в областта на сътрудничеството между агенциите, моят въпрос е защо ние тук се трудим, трудим да ковем закони, а после те не се спазват? Ясно е, че сигурно не всички закони, които се създават, се спазват 100%, но все пак трябва да настоим на това. Тук не става дума само за твърдата ни позиция по отношение на техническите средства, но и за целите. Не само за това, защо се събира информацията, но и за това кой я събира. Говорим за националната сигурност, дали тя трябва да продължи да е изключително правомощие на държавите членки или може да бъде правомощие и на Европейския съюз. Тоест, въпроса за компетенциите, също въпроса за двустранните споразумения между държавите членки. Може би е по-добре обаче да се занимаем не само с споразуменията за защита на данните, но и с споразуменията за, разузна... за разузнаването, а, с... системи за сигурност, които да са създадени така, че да осигуряват данните а, срещу наблюдение, защото е важно да защитим а, за, защото е важно да защитим гражданите от а, следене. Благодаря първо по... А, нека да чуем последния коментар на Ян и след това ще чуем отговорите. Благодаря. А, два коментара. Първо показаното от госпожа Сипел. Имате ли данни за това, дали споразуменията, които толкова се обсъждат, споразумения, които забраняват шпионирането, ще се отразят на, на следенето. Второ, говорим за кибератаки. Ето, например, има атака от страна на британската GCHQ спрямо данни на фирми, големи телекомуникационни фирми в Съединените щати, но също така, евентуално това може да е засегнало фирми като Belgacom и така нататък. И въпросът е, възможно ли е да се заведат дела в контекста на правната уредба за борба с киберпрестъпленията. Ние тук в Европа използваме телефони по системата Cisco, които е, има голяма опасност да бъдат подслушвани. И така, можем ли ние като институция да се обърнем към съда, за да защитим правата си? А също така може да има а, дело и във връзка с нарушение на договора. Председателят, да, казвате, че въпросът ви е интересен. А, съгласна съм с това. Може би трябва да говорим и за малко скромност. Но да, действително, два доста интересни въпроса, с които можем да приключим. Останаха и имате и възможност за заключителни коментари. Благодаря. Тук виждам три основни е, коментара, които трябва да обсъдим. Първо, по отношение на телекомуникационните фирми. Има действително доказателства, че те са били прицел на GCHQ и на други служби за разузнаване в Европа. Важно е обаче да се има предвид, че ако една такава е, агенция добие информация от съответната фирма, тази информация може да се споделя най-вероятно и с други държави, така както стана това с Белгаком, обмен на информация между Франция и Великобритания. Сега аз не се... Е, не съм специалист в техническата област, но е, експертите твърдят, че най-доброто решение тук е, е софтуера с отворен е, код, т.е. безплатния софтуер, е, е, с код, който може да бъде доразработен. Тук целта е да няма само да няма възможност да се слагат тайни вратички в кода. Ако говорим за софтуер с отворен код, с публично достъпен код, всички могат да прочетат кода и да видят дали има вратички. И именно този тип а, софтуер трябва да се насърчава от Европейския съюз и да се разработва все повече в Европейския съюз. Може да се окаже, че това е едно от най-добрите решения, включително и за комуникационните проблеми тук в парламента. То се отнася до масовото следене. Вярно е, че в Съединените щати събитията, свързани с атаките от 11 септември 2001 година, доведоха до голямо увеличение на бюджетите е, за национална сигурност. В Европа нещата са малко по-активни. Увеличенията се виждат е, е, в дейността на агенциите, основно през последните 3 до 5 години, като изглежда британската GCHQ е играла много важна роля в предоставянето на помощ на останалите служби за разузнаване, е, включително чрез съвети за това как да се преодоляват правните изисквания, така че да се увеличи следенето. И тук от социологична гледна точка работата, особено на Дидие Биго, един от авторите на проучването, показва, че събирането на масовото събиране на информация е една от причините разузнавателните служби да си сътрудничат. И така, Една а, от целите да се събира такава информация е а, възможността тя да се предлага като разменно средство с други в сътрудничеството с други разузнавателни агенции. И така, на практика, личният живот на европейските граждани е една странична жертва тук. Мисля, че в хода на дискусията се очертава основния въпрос за ценностите и правата на човека. Заместник председателя Рединг имаше предвид Обединеното кралство и член 7 от договора за Европейския съюз. Виждаме системни нарушения на основните права на човека в някои от държавите членки. От правна гледна точка обаче въпросът е труден, защото има голямо раздробяване при правните порядъци. Освен това, проучването показва, че в някои случаи разузнавателните служби си набавят сами това, което им трябва от чужбина. А по предния въпрос виждате, че проучването се застъпва за създаване на постоянна е, структура за политиките в Европейския парламент, политики в тази област. И може би ще бъде необходимо наистина да се помисли е, за един по-устойчив контрол – в идните месеци ще имаме отговор на един такъв въпрос. Възможно е този вид инфраструктура да се използва за разискване на различните начини на действие. Знаете, че проблема тук е наблюдението и контрола. Важна е ролята на операторите, които обработват данни, да се знае също така за какъв вид информация говорим, какви са тези данни, а и кой всъщност стои зад името на правоохранителните служби. Не винаги е много ясно. Не знаем кои са участниците и това естествено поставя под въпрос поемането на отговорност. Ние преди сме правили проучвания за Европейския парламент и сме настоявали е, да се оформи структура, която да разглежда работата на агенциите по вътрешен ред. Парламентът би могъл да има много важна роля в това отношение. Серджио, много ви благодаря. Много от нас работят с СЕПС. Много е хубаво, че вие обръщате внимание на този въпрос, макар че знаем колко малко време сте имали. И наистина сега е добре да помислим и за чисто формалната страна, какво ще включим в своя доклад, но мисля, че проведохме много полезно обсъждане, за което наистина искам да ви благодаря. Уважаеми колеги, следващата сесия започва в 12.15. Аз няма да председателствам, някой ще ме спаси от тази задача и ще видим сега по-опитните членове, които влизат в залата за първи път днес. Благодаря ви, Серджио. Имаме заседание и четвъртък след обед. Не е най-удачното време, но това е единственото време, по което можем да проведем заседанието. Затова благодаря на всички, които зададоха толкова смислени въпроси. Благодаря ви. Uh, Уважаеми колеги, още едно съобщение. 12.15 започва гласуването. Мисля, че ще дойде заместник председателя, който да ме спаси от председателстването, иначе ще трябва да поема и гласуването. Стабила.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 Good afternoon. Добър ден. Започваме гласуването по два доклада. Едното е програмата Правосъдие за периода 2014 до 2020 година съвместен файл с комисията Юри като членовете от Либе също могат да гласуват по първото, а по втория доклад имаме гласуване на членовете на Либе и Юри. Трябва да разполагаме обаче с минимален брой гласове, за да бъде валидно гласуването. Нека започнем с програмата за права на гражданството. Както виждате, имаме първо гласуване по целия компромисен текст, като ще видим дали има достатъчно подкрепа. И тъй първото гласуване по компромисния текст, кой е за? Бих искала да видя вашите ръце. Кой е против? Въздържали се? Имаме подкрепа за компромисния текст. Сега окончателното гласуване с изменения текст. Моля ви, гласувайте с карти. Служете картите в устройството електронно гласуване за изменения текст. Моля, гласувайте. Господин Берлингет няма карта в момента, но той също подкрепя текста, гласува за. Много добре, благодаря ви. 25 има за, 2 против, няма въздържали се. Преди да преминем нататък, бих искала да благодаря на всички, които допринесоха, докладчиците в сянка, които работиха активно, представителите на различните комисии по проекто Становището. Обръщам се и към Мария, защото тя работи много и много конструктивно. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващия файл съвместен по програма Правосъдие. И тук първо имаме гласуване по компромисния текст. Добре дошли на всички, които сега влизат в залата. Искате да кажете няколко думи? Не. В такъв случай, кой е за компромисния текст? Против? Въздържали се? Убедителна подкрепа. Сега преминаваме към окончателното електронно гласуване на изменения текст. Very good. Then we... Много добре. 27 за, един против, няма въздържали се. Благодаря ви. Благодаря на всички за гласуването. Искате ли да кажете няколко думи? Не. Благодаря на всички, които взеха участие. Благодаря ви. Това беше.